на насилието срещу жени в Европейския съюз. Това е Комисията по правата на жените и равнопоставеност на половете. Знам, че при това разискване не се предвижда процедура за привличане на вниманието и не се допуска синя карта, защото става дума основно за дискусия между отдалните политически групи. Давам думата на колегата Гарсия Перес, която внася въпроса за 5 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, над 9 милиона жени са пострадали от насилие мотивирано от пола в Европа. Много трудно е да се цитира тази цифра без да ни е срам от това. Е, е, Знаем колко много жени са пострадали. Сексизмът убива. Ако някой смята, че притежава една жена, ако някой смята, че мъжете и жените не са равнопоставени, той може да реши да действа по този начин. И е, днес на този ден, на тази дата сме длъжни да говорим против насилието срещу жените и да направим всичко възможно за премахване на, насилието срещу жените. Трябва да изпълним отговорностите си трябва да оставим лозунгите на страна и да действаме. Жените не могат да чакат повече всеки Божи ден. Виждаме по медиите, че жени биват убивани само защото са жени. Страдат те, страдат децата им. Ние трябва да направим всичко възможно да развием едно по-равнопоставено общество. Имам въпрос към Европейската комисия. Не за първи път обсъждаме тази тема в пленарна зала в Европейския парламент и искрено се надявам, че след обсъждането днес Европейската комисия ще поеме ангажименти за конкретни мерки за в бъдеще. Кога ще публикува Европейската комисия нова стратегия за равнопоставеност между половете? Европейския парламент изложи своята позиция по съдържанието на тази, такава една стратегия. За нас е много важно да се борим за равнопоставеност между половете и против насилието основано на принадлежност към един от двата пола. Същевременно трябва да има предвид, че два преди по-малко от година се очакваше държавите членки да са транспонирали Европейската заповед за закрила. И при оценката на ползата от тази заповед за закрила и на, на приложението й, трябва да се вземе предвид до каква степен тя е въведена – а, е, необходими са законодателни мерки, защото те означават, че ще има конкретни ангажименти. Ще означава, че държавите членки са длъжни да ги спазват, за да се преодолее насилието срещу жените. Много пъти сме чували твърдения, че вече нещата вървят добре, но не трябва да се отказваме. Даваме на Европейския съюз пълно, повече пълномощия, за да работи срещу кризата, защо тогава да не му дадем повече правомощия да работи в областта на насилието, основано на принадлежност към определен пол? не можем само да говорим, да заявяваме намерения, а действителността да не се променя. Говорим за живота на жените, за живота на половината от населението на Европейския съюз. Жените заслужават нашата грижа, нашите действия. Всички ние заедно, мъже и жени, трябва да действаме. Всички институции трябва да се обединят, защото жените го заслужават. И в памет на онези, които са били убити от сексистски терористи, сме длъжни да го направим. Не само заради нашето поколение, заради поколението на нашите дъщери. Това е наше задължение, наш дълг. Е, благодаря. Давам думата на госпожа Юрова от името на комисията. Госпожи и господа депутати, дами и господа, благодаря ви за това, че повдигате тази толкова важна тема по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жените. Това е важен политически сигнал и изпращан от парламента и комисията. Решихме да се присъединим към кампанията срещу насилието жени. Насилието срещу жените е предизвикателство във всяка страна в Европа. През 2015 година жените биват подлагани на побоища, унижения, изнасилване, Осъкътяване на гениталите, принуждавани да встъпват в принудителни бракове. Те са жертва на насилие от страна на партньорите им. Има насилие на работното място, в образователните институции. Насилието е от колеги, началници. Насилието може да бъде на улицата от неизвестни. Знаем, че всяка трета жена в Европейския съюз е била подложена на физическо или сексуално насилие или двете. Насилието има дългосрочно въздействие на здравето и психическото състояние на жертвата и семейството. Това влияе от своя страна върху обществото и економиката като цяло. Насърчаването на равенството на половете и борбата срещу насилието срещу жените първият ръка за ръка жените трябва да могат да сложат край на лоши взаимоотношения и да се борят срещу насилието. На тях не трябва да им се пречи да реализират своя потенциал на работното място и в обществото. През декември аз ще представя подробен план на Европейската комисия и ангажимент за подобряване на равноправието на половете през идващите години. Готова съм да представя на Комисията за равноправие на жените предложение за стратегия за периода 2016-2019 година. Работихме заедно с всички заинтересовани лица през годината и вашият принос в процеса беше много ценен. Сред приоритетите са по-нататъчни мерки за подпомагане на държавите членки да се борят срещу всички форми на насилие. Що се отнася до насилието, основано на половете, е, комисията се стреми към цялостен подход, основан на законодателството, осведомителна кампания, набиране на средства, както и събиране на данни, ще започна с акцент върху законодателството. Европейския съюз прие законодателство за борба срещу насилието срещу жени и за подкрепа на жертвите, в това число области като сексуален турмоз, трафик с хора, сексуално посегателство и сексуална експлоатация на деца и детска порнография. Съвременната директива за правата на жертвата, по която работим заедно с вас, влезе в сила на 16 ноември тази година тя ще има сериозно въздействие върху унези държави членки, които ще трябва да създадат структури за подкрепа на жертвите. Това е изключително важно за насилието, основано на половете. Такива структури не съществуват във всички държави членки. Можете да разчитате на моя ангажимент, че комисията ще следи спазването и изпълнението на това законодателство, както и по-широката правна рамка. Трябва да гарантираме адекватни е, мерки за защита за лицата и те да се прилагат на практика. От януари 2015 година жертвите на домашното насилие имат засилена защита, когато пътуват или се месят в други държави членки. Е, заповедите защита в е, родната им страна се прилага и в други страни. Процесът на транспониране е насърчителен благодарение на процедури, започнати от комисията. И имаме директива за транспониране в 31 в държави, много държави членки. Искам да ви информирам, че на 9 октомври комисията публикува пътна карта за присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конференция. Пътната карта е първата конкретна стъпка към присъединяване към този мощен инструмент за борба срещу насилието, срещу жени и домашното насилие. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията отразява нашия ангажимент да се борим срещу това насилие, дискриминацията, както вътре в Европейския съюз, така и отвъд неговите граници. Европейската комисия подкрепи конкретни действия за осведомяване сред европейските мрежи и НПО. Тази година бяха определени 8 милиона евро за борба срещу насилието срещу жени по програмата Права и гражданство. Също така оказваме подкрепа и за борба срещу гениталното съкътяване. Също така университетите да могат да отговорят на потребностите на младите жертви помагаме на държавите членки да осведомяват обществеността сред този, за този проблем. Миналата седмица беше взето решение за 9 проекта за борба срещу насилието срещу жени, свързани с различни вредни практики. Общата сума е 4,3 милиона евро. В рамките на тази осведомителна, разяснителна дейност, аз смятам, че трябва да има дейности срещу насилието срещу жени. Ние планираме допълнителни дейности и ще ви бъдем благодарни за взаимодействието. Няколко думи и за това, че е необходимо да сме по-добре информирани за причините за домашното насилие и насилието основано на половете. Това е необходимо, за да можем да следим ситуацията в целия Европейския съюз и за да можем да формулираме и изпълняваме политик, по-добра политика. Моята служба работи с Евростат и Европейския институт за равенство на половете и с ключови фактори. Аз мисля, че те могат да ни помогнат да попълним съществуващите празноти. Най-сетне аз смятам, че киберпрестъпленията срещу жените и момичетата също заслужават нашето внимание. Имаме европейско законодателство за защита на деца от турмоз и експлоатация онлайн. Освен това, комисията е, обяви покана за внасяне на предложение на стойност 3 милиона за борба срещу насилието чрез нови технологии и медии. В момента предложенията са в процес на оценка и анализ. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Сега ораторите от името на грубите. От името на НП Хименес Бесерил Барио Тереза. Господин председател, благодаря, госпожа комисар Юрова, за вашия ангажимент по отношение на жертвите. Днес е на Международен ден за борбата срещу насилието срещу жени. И можем да си зададем въпроса защо изобщо съществува този ден. Обществото трябва да реагира, трябва да се изостря съзнанието му чрез подходящи действия за да можем накрая да се справим с това явление. Ние не можем да приемем а, тази динамика. Аз не виждам, аз не чувам, аз не долавям нищо. Трябва да се прекъсне бариерата на мълчанието. Трябва да проявим солидарност с жертвите, защото при такова мълчание винаги този, който напада, е в по-силна позиция и в крайна сметка той може да отнеме живота на жената. В повечето случаи на насилие срещу жени това се извършва от съпруга. Също и при децата това са хора, които са от тяхната най-близка среда и жертвите трябва да се ползват от закрила. Аз съм горда, че можах да бъда докладчик по Европейският акт за закрила, за да може той да бъде признат в други страни. И има смисъл да се приемат такива актове в защита на жените, ние отправихме устен въпрос пред комисията, за да знаем каква европейска стратегия планира тя в бъдеще. Необходим ни е много по-голям ангажимент, за да можем да отстраним тези нарушения на правата на човека. Има огромно неравенство между мъжете и жените. 35% от жените и момичетата страдат от физическо или сексуално насилие и на това трябва да се сложи край. Аз мисля, че ако ние заложим на превенцията, жертвата. Ако заложим на закрилата на жертвите и разбира се, ако контролираме повече нападателите, можем да намалим голяма част от болката и дори да избегнем. Трябва на младите хора да е ясно, че любовта няма нищо общо с насилието. Аз е, приветствам, че в директивата са включени и малолетните. Следващият оратор за 3 минути от името на социалистите, колегата Мария Арена. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Нямам желание да ви припомням цифрите. Цифрите ги познавате. Една от всеки три жени е била жертва на насилие. За тези цифри стоят човешки същества. Това са нашите дъщери, нашите сестри, това са вашите съпруги, господа, това са нашите колеги, това са хората около нас. Една от всеки три жени, това означава, че ако се обърнем наоколо, има огромна вероятност жената от, до мен, от е, ляво или от дясно да е страдала от такова насилие. Има различни типове насилие е, физически, психически, економически, сексуални. И както е, не случайно каза Ира, че днес седем жени всеки Божий ден е, в, е, умират заради това, че са жени. Само заради това, че са жени. Е, заради е, различни типове насилие, включително и осъкътяване, генитално осъкътяване. Лисабонският договор не случайно заявява, че трябва да се гарантира равнопоставеността между жените и мъжете в Европейския съюз. Европейската комисия е пазител на договорите. Изискаме от вас само и единствено да прилагате Лисабонския договор – по някой път изглежда по-лесно да се защитава правото на собственост, отколкото да се защитава правото на живот. Настояваме да защитавате правото на живот за, заради всички и заради 50% от населението на Европейския съюз, които са жени. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор за една минута от името на групата ЕКР, колегата Фан Штарх. Уважаеми господин председател, от 2004 година парламентът редовно обсъжда насилието срещу жените. Има програмата СИДър, има конвенции на ООН, е, конвенцията по-специално за премахване на насилието срещу жените, също така програма на Европейския съюз за изпълнение на програмата на ООН. Но какво представлява насилието срещу жени? Ние сме изложени като по-слаби на насилие, да. Но естествено Европейския съюз няма да бъде Европейски съюз и ООН няма да бъде ООН, ако не крият идеите си понякога за думите. Думите правят политиката, думите са политика. Можем ли да бъдем срещу едно решение, което осъжда насилието срещу жените? Не, не можем. Обаче, внимавайте. Съгласно дефиницията на ООН, например, насилието срещу жените означава и покрива случаите, когато жената не може да абортира. И е, при това положение жената става жертва на насилие. Независимо от позицията спрямо аборта, мисля, че това е погрешния път. Нека да бъдем честни в политиката. Всички отхвърляме насилието срещу жените. Благодаря сега за 3 минути Гибър Хавстат от името на либералите. Драги колеги, насилието срещу жени не е само въпрос на жените насилието, основано на половете, е проблеми на мъжете. Най-вече това е тъжна и срамна реалност, както беше казано от колеги. Е, всяка трета жена или момиче в даден момент от живота си е преживяла физическо насилие от мъже. Е, най-лошото е, че това насилие е извършено от партньора на жертвата. Броя на жертвите е 2500 на година. Седем жени а, почиват в резултат на домашно насилие и а, генитално съкътяване. Твърде дълго мъжете, нека да си го признаем, са избягвали проблема за насилието за жени и просто са го са казвали, че това е женски въпрос. Ето това е проблем. Проблем е, ако гледаме на това насилие като женско, като женски проблем. Мъжете са тези, които трябва да сложат край на насилието. Безнаказаността за насилието срещу жени трябва да остане в миналото. И за тази цел, госпожо комисар, имаме нужда от европейска стратегия за борба срещу насилието срещу жени. Много държави членки имат закони за защита на жените от насилие, но има и такива, които нямат такива закони и които би трябвало да положат усилия. Истанбулската конвенция задължава страните да започнат да решават този въпрос на насилието срещу жени във всичките форми, да ги защитават, защитават жертвите, да преследват извършителите. Реалността обаче за сега е, че конвенцията е ратифицирана само от 12 държави членки. Ето защо аз мисля, че ние трябва да предприемем мерки. Присъединяването на целия Европейски съюз към Истанбулската конференция – ще затвори вратичките в европейското и националното законодателство и ще даде по-добра защита на жените и ще осъди у нези страни, които имат кръв по ръцете си. И така, нулева толерантност в борбата срещу насилие, основа на половете, това е единствения път. И ние, не само жените, но и мъжете, трябва да се обединим и да издигнем глас. Това означава да сложим край на мълчанието. Благодаря. В началото на заседанието казах, че няма да има въпроси с синя карта, тъй като ще има изказвания само от групите от името на Обединената левица Бьорк Малин. Благодаря. Насилието, основано на пола, е насилие, което се случва под прикритието на мълчанието. Живеем в култура, която приема насилието на мъжете срещу жените. Живеем в култура, която подкрепя обществено известни личности и въпреки, че са извършили насилие срещу жени. Доминик Строскан, Роман Полански. Мога да изредя безкраен брой такива личности. Събрали сме се тук днес, защото Европейски парламент настоява да има право, което защитава жените от такова насилие. Не можем да не настояваме за това. Трябва да се ратифицира конвенцията, трябва да има специално обучение за служители на полицията, за, за съдии. Държавите членки трябва да въведат мерки за борба срещу насилието, основано на пола. А жените, които са пострадали от такова насилие, трябва да получат помощ от хора, които са специалисти в тази област. Трябва да има възможност жените да се защитят. Трябва да се борим срещу тази култура на мълчанието, която дава на мъжете карт бланш защото само води до още повече насилие, което се упражнява над жени. Липсата на конкретно предложение от страна на комисията всъщност и прави съучастник в тези престъпления. Трябва да се действа. От групата на зелените за минута и половина Жорди Себастия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар, за вашето изявление. Тази сутрин, повече от 3 часа, проведохме приоритетен дебат по терористичните удари в Париж и заплахите, които проистичат от това. Сега имаме по-малко от един час, за да говорим за най-смъртоносната ситуация в Европа. За съжаление, ораторът не говори в микрофон в момента. Can I start again? Мога ли да започна отново, пита ораторът. Благодаря. Още веднъж. Тази сутрин на 3 часа водихме приоритетен дебат по терористичните удари в Париж и терористичната заплаха. А сега имаме по-малко от един час на разположение, за да говорим за основната причина за насилие в Европа – насилието срещу жените. Свидетели сме всеки ден на такива актове и това е по-силно от всяка терористична заплаха. Цифровите данни наистина са ужасяващи. Всяка трета жена страда от насилие в Европа и всяка четвърта жена е обект на сексуално насилие. Европа трябва да признае в крайна сметка, че това е нашият основен проблем, свързан с сигурността и продължава да има държави в Европейския съюз, които е, имат закони, от които не е еднозначно видно, че съществува опасността от насилие срещу жените. Госпожа комисар, всеки ден умират жени, които са убивани от техни близки хора от тяхното обкръжение. Тези жени трябва да напускат домовете си, за да бъдат в безопасност. Те са жертви. Необходимо е да се окаже натиск върху правителствата, които не правят това, което е необходимо, които стават съучастници на убийстите. Европейска директива срещу насилие срещу жените трябва да бъде обект на особено внимание от Европейската комисия. Госпожо комисар, оплаквате се от проблеми свързани с компетентност, но колегата Арена току-що каза, че в Европейския съюз сме гаранти на равенството и как каква по-голяма намеса, какво голямо, по-голямо нарушение от е, е, нарушаването на равенството е, съществува. Едва ли съществува друго такова. Даниела Юто. Благодаря, господин председател. Драги колеги, днес в този символичен ден установяваме, че дори в страната, в които е ратифицирана конвенцията от Истанбул, и в страни като Италия, в които има закони срещу насилие срещу жени, проблемите остават както при приложението на законите, така и при налагането на справедливи наказания. Понякога наказанията са доста снисходителни в, в, по, спрямо сериозността на престъплението. Знаем, че благодарение на намаляването на, на, на наказанието и обжалванията, всъщност извършителите не получават заслуженото. Да не говорим за времето, което отнема от престъплението до съдебното дело. Трябва да действаме в три насоки – превенция, защита и санкции. И успоредно с всички мерки за превенция, ние трябва да поискаме по-строги наказания и сигурност, че наказанието ще бъде изтърпяно, за да не стане така, че извършителят да се върне към нормален живот твърде бързо, за разлика от жертвите, чието психологически и физически белези остават за цял живот. Благодаря за минута и половина от групата НСА. госпожа Аткинсън. Мисля, че Европейски парламент първо трябва да си реши вътрешните проблеми, преди да дава а, инструкции как да действа, защото аз в Европейския парламент, в Брюксел, в Страсбург, съм била обект на, на насилие а, чрез обиди. Един а, от колегите депутати ме нарече е, ужасна глупава жена. Е, друга колега беше наречена Буклук. Е, бях спряна от женомразки настроен журналист, който смяташе, че има право да ме интервюира пиян в 10 часа сутринта, държащ чаша вино. Аз отказах, той по-късно дойде отново, доста, доста едър мъж с камера на рамото, който вървеше заплашително сред мен. След мен. Приемливо ли е това? Изглежда, че обидите срещу жените, които са в дясната страна на тази зала, са приемливи. Ако това беше насилие към която и да била друга жена в тази зала, щеше да има възражение. Имам ли вашата подкрепа, тишина? Това отговаря на въпроса ми. Дайан Додс. Благодаря, господин председател. В днешното общество насилието срещу жени придобива все по-неприемливи форми. Достатъчно е да се огледаме, да погледнем в, върху незаконния трафик с хора и живота на хора, които живеят в полуробски условия. Това, това мълчание не е насочено само срещу жените. В, на днешния ден в моята страна са постигнати стъпки на определени стъпки в Северна Ирландия, където беше прието законодателство за борба срещу трафика. Това би трябвало да бъде прецедент за други държави членки. Използвам тази възможност да спомена дейността на жените в Северна организация. В Северна Ирландия, неправителствена организация, която осигурява приют за жени и деца, които са били жертви на психологическо и сексуално посегателство. Благодаря. Сега думата отново има Европейската комисия и госпожа Юрова. Дами и господа, благодаря много за тази дискусия. Да, трябва всички ние да направим повече, не само Европейската комисия. Трябва да действаме на всички нива. Вие споменахте, че Европейската комисия е пазител на договорите и посочихте член 8 члена за равнопоставеност. За мен равнопоставеността е изключително важна и искам ефективни действия с ефективни инструменти. Вие настоявате за нови правни текстове в областта. Аз споменах присъединяването към конвенцията от Листанбул. Що се отнася до евентуални нови директиви за борба срещу насилието срещу жените, аз не мисля, че една такава директива би могла да разреши проблема бързо. Европейското право отнема време и дори да намерим съответното правно основание, ще отнеме няколко години, за да се въведе това право в е, държавите членки и да започне да действа. Затова настоявам да се използва всички налични инструменти и заявявам, че има проблем с правното основание, тъй като насилието срещу жените е предмет на наказателното право, т.е. попада в компетенциите на държавите членки. Ще направим всичко възможно в рамките на предоставеното ни от конвенцията ни от Листанбул, включително и със съответните законодателни мерки. Това, което можем да направим по-ефективно обаче е да се инвестира средства в увеличаване на информираността в кампании, в подкрепа за гражданското общество, в обучение за експерти и професионалисти, които да могат да помагат на жертвите на насилие. Комисията също така е готова да подкрепи останалите действащи листа, лица в тази област, а именно държавите членки. Ние ги подкрепяме, а също времено и настояваме пред тях да прилагат съответното право. Трябва да сме готови да говорим честно за обществото. Насилието срещу жените в много държави членки е факт и поради мълчанието, мълчаливото приемане от страна на обществото. И както бе споменато, има такива случаи, които и медиите приемат без да ги коментират. Нека да говорим и за местните общности. Хората не са слепи, не са глухи, те знаят, че нещо се случва. Нека да говорим и за самите жертви. Дами и господа, разполагам с статистика и изследвания, които показват, че само 15% от насилието срещу жени е било форма на, предмет на, на жалба пред полицията. Жените запазват мълчание, защото просто не вярват, че полицията ще им помогне. За това става дума в директивата за жертвите. Жертвите не трябва да се боят да се обърнат към полицията. И накрая, както спомена господин Ферховщад, мъжете също трябва да действат, за да подобрят ситуацията в Швеция. Има много добри програми, които се съсредоточават съвсем конкретно върху мъжете, които могат да изиграят много важна роля в борбата срещу насилието срещу жените, защото без те да разберат, че нещата трябва да се подобрят, едва ли можем да направим нещо. И така темата е доста сложна, изисква дълъг списък мерки, прилагани от различни действащи лица на различни нива. И аз заявявам, че това трябва да бъде направено. И в средата на декември ще ви предоставя много повече информация за конкретните планове на комисията. Благодаря, госпожо комисар.